So, I may open the hearing by welcoming our... Мога да открия изслушването и приветствам с добре дошли експертите господин Мацоне от Евровизионни фундация Приветствам добре дошъл бивш наш колега а, от нашата комисия, който сега заема висок пост в Европейският съюз за радиоразпръскване. Тук е Клодерик Пуару, създател на Европа Синемас и също така Хосе Антонио Суарес Луцано, генерален секретар на ЕГЕДА. Сега няколко думи за това как ще протече нашето изслушване. Всеки от експертите ще има 10 минути за изложение. След това ще направим дискусия за 45 минути. Всеки от експертите ще има по 5 минути за да отговори на въпросите и след това ще дадем думата на Европейската комисия и на представителя на полското председателство. Сега е, няколко. Искам да ви напомня, че заседанието се предава на живо по интернет. Т.е. всички ви гледат и имайте предвид е, как се държите. Камерата автоматично се насочва към говорещия, така че за да ви видят, моля ви използвайте микрофона, който е вляво от вас. Започваме. Говоря на английски, защото си приготвих стъпителните думи на английски. Извинявам се за английския език. Въпросът за цифровизацията е изключително важен за защитата и опазването на европейското културно наследство, както и за това съдържанието да бъде достъпно онлайн и да достига до милионна аудитория. Е, това е причината, поради която организирахме днешното изслушване. Това е много важно за нашата, нашето самосъзнание като европейци. То е важно за целия Европейски съюз. Мисля, че ние трябва да поставим много по-силен акцент върху културата, когато говорим за Европа. Винаги говорим за а, пари, за економика. Забравяме, че културата е в основата на нашия Европейски съюз. В момента Всяка година се произвеждат повече от 1000 филма на стойност 96 милиарда евро. Няколко значителни промени повлияха върху сектора през последното десетилетие. Цифровите технологии улесниха достъпа до художествените произведения за граждани извън Европа, видео на поискване и цифрова телевизия. Вече сме в, цифровия, в цифровата епоха, но посоката, в която ще се върви, е все още неясно. Европейския аудиовизуален сектор все още се характеризира със своята фрагментарност, както от културна, така от индустриална гледна точка. Ние се намираме в много важен момент и ще и помолихме нашия колега Борис да състави доклад и за да му помогнем да напиша доклада. Организирахме това изслушване. Изправени сме пред много предизвикателства, както от законово, така и от културно естество. Интернет и цифровизацията на съдържанието промениха и из основи аудиовизуалния сектор и откриха нови възможности за всички, въпреки е, че за някои е, участници е, те се възприемат като проклятие. Европейския съюз приветства предизвикателствата. Приветствам съобщението на комисията за произведенията незащитени от авторско право. Аз лично съм убедена, че трябва да изградим истински пазар на аудиовизуални произведения, за да насърчим културното многообразие. Ето защо трябва да разработваме нови пазари чрез цифрови технологии, така че цялото съдържание да, минава, да пресича безпрепятствено границите. Всички ние очакваме да изслушаме експертите, които сме поканили. Убеден съм, че ни предстои много интересна дискусия. Сега давам думата на господин Джакомо Мацоне, генерален секретар на фундация Евровизионе. Заповядайте, господин Мацоне. Благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че съм тук днес, тъй като аз съм италианец, ще говоря на италиански, така че моля служете си слушалките. Добър ден на всички! Ще говоря на италиански. Европейската аудиовизуална политика е една от основните сфери, в които работя през последните 25 години. И РАИ, италианската телевизионна мрежа, както и Евронюс, някои от работните ми места. Аз съм доста запознат с тези въпроси. Следя развитието на телевизията на директивата Телевизия без граници. И решителната роля на европейските обществени служби е много важна и ще продължи да бъде важна и в бъдеще. За да ви дам представа за какво говоря, през последната година и всъщност всяка година инвестициите са от порядъка на 10 милиарда евро и това не се промени независимо от финансовите трудности. Телевизията е част от живота ни като средство за комуникация. Времето, което прекарваме пред телевизора или слушайки радиото, се повишава и е вече надвишава повече от 210 минути дневно. Също така има нелинейно гледане на телевизия. Само в е, Великобритания бяха свалени над, де, над 5 милиарда видеоматериали. Повечето от тези материали са произведени от телевизията или от е, кинематографичната промишленост. Тук виждате диаграмата на тъй наречената линейна телевизия. И ако видим какво правят обществените служби, може да се види, че една от целите на директивата Телевизия без граници е да се предават телевизионни програми, произведени където и да било в Европейския съюз. Има телевизионни канали вие виждате каква част от а, телевизионните програми са произведени. Отляво виждате BBC, които а, BBC произвежда голяма част от собствените си програми. Движейки се надясно, този процент намалява и тази графика отразява и а, размера на съответните страни, а, както и средствата, които те могат да си позволят за производство на собствени филми. Когато беше представена цифровата програма на Европейския съюз, ние правихме много голям интерес за това какво ще се случи, тъй като Цифровото предизвикателство може да промени много неща, които не функционират добре и да отчете факта, че нови фактори ще навлязат в сегашната среда. Някои от тях ще бъдат големи, други ще бъдат малки като по мащаб. И ако погледнете е, диаграмата за цифровата програма на Европейския съюз, ще видите, че тук има съдържание, което е неутрален начин за изразяване на понятието програма. На програмите могат да бъдат новини, ток-шоу програми, спектърът е широк, тук се говори за съдържание, просто се едно, че сипвате бензин в колата си. И за съжаление, отношението към творческите сектори е, е доста а, пренебрежително. Е, те се смятат нещо като допълваща промишленост. Това не е най-добрият начин за реагиране. Трябва да се произвеждат програми, но не само за да ни се даде възможност да имаме е, една възможност за конвергенция. Тук Комисията по култура има основна роля. Всичко, което правите в продължение на годините, докладите, които изготвяте, приноса на гражданското общество към програмите. Всичко това са неща, които би трябвало да променят отношението, според което творческите сфери са само нещо като аксесуар. От тук основният въпрос е, че нашият сектор не се управлява само и чисто от пазара. Това е един основен сектор, който е в тясна връзка с демокрацията, отношенията между гражданите и институциите е важно. Така че много неща трябва да се вземат предвид. Тези неща влияят върху начина по който се развива тази среда. Имаме цели, социалното сближение, висококачествени програми, образоване на гражданите. Всичко това представлява интерес за, за Комисията по култура на Европейския парламент. Това, което вас ви интересува тук, е а, производството и онова, което върви по тези мрежи. Има редица правила, които следва да се приложат в следващите години, за да може да се постигне пълна конвергенция в системата. Ще има някои основни стъпки, в които Европейския парламент ще играе много важна роля. На първо място неутралността на мрежата. Това е една не е напълно осезаема идея, но тя е много важна. А като включи човек радиото и телевизията, това е услуга, до която има пряк достъп чрез интернет. Интернет и нещата не са вече съвсем същите. Трябва да се търси в мрежата, за да се намери съдържанието, което търсим. Това съдържание би трябвало да бъде лесно достъпно, не би трябвало да има пречки. И има един основен аспект, който не бива да се пренебрегва, а именно правото на всички граждани да имат достъп до това съдържание. То не трябва да бъде само за унези, които могат да плащат за високоскоростен интернет или които могат да си позволят да а, си купуват платени програми по телевизията. То трябва да е достъпно на всички. Един втори аспект е свързан с това, че в близките години ще се връщаме към въпроса и въпросът е за авторското право. Ние чухме за произведения, които не са защитени от авторско и сродни права какво може да се направи. Трябва да се решат редица проблеми, свързани с авторското право. Това беше казано в миналото, по различно време и това а, един проблем от линейно естество и когато търсим нелинейен достъп до съдържанието, трябва да има промяна. Говорим за колективно лицензиране, говорим за европейски цифров паспорт, който ще дава възможност на всички граждани да имат достъп до съдържанието и борбата срещу нарушаването на личните данни. А, моите 10 минути изтекоха. Ако имате въпроси, с удоволствие ще ги ще, ще ви отговоря. Но още само едно нещо. Хибридната телевизия, това ще бъде реалност от тази година нататък и това ще бъде основен проблем за, проблем за нас и за законодателите, защото ще бъде много трудно да се знае каква регулаторна система ще се прилага за нея. Сега имаме някаква система на правила, които се отнасят за телевизионните е, образи, предавани по телевизията, а с хибридната телевизия това ще идва по интернет. Ние трябва да прилагаме правилата за телевизия върху хибридната телевизия, като по този начин това ще бъде защита за гражданите. Председателката благодаря господин Мацоне. Сега давам думата на заместник председателя на Business Environment на Nokia, господин Ормала. Благодаря. <clears throat> Благодаря за честа, която ми оказвате да я говоря пред вас. Нека започна с един по-общ въпрос. В цифровите индустрии, цифровата индустрия, се наблюдава едно много бързо развитие. Мисля, че няма друга такава разви... Е, индустрия, която да се развива така бързо. Но нашата индустрия се развива много бързо, тя създава работни места и тя е една от, един от най-важните активи за поддържане на социалното сближаване и благоденствието в Европа. И така, виждаме много възможности в тази индустрия, но въпреки това страдаме в Европа, защото ни липсва единия пазар за цифрови услуги. Направихме много, проведохме много емпирични изследвания, за да разберем РЕМ какви са разходите за това, че нямаме такъв вътрешен пазар. И стигнахме до, е, до същите данни, които бяха е, известни през 80-те години. Бихме могли да генерираме допълнителна печалба от 5 милиарда евро, ако имахме е, до 2015 година единия пазар на цифрови услуги. По, това, по този начин бихме могли да решим моментните си финансови проблеми. Ето защо е много трудно да разберем защо тези въпроси не са на в самото начало на дневния ред на Европейския съюз, защото по този начин бихме могли да получим тези средства за решаване на нашите финансови проблеми. Без единния пазар на цифрови услуги Европа няма да може да достигне да развие своя пълен потенциал. Би трябвало да преодолеем тези бариери. Европейските производствени индустрии творческите индустрии, производството страда от тези проблеми, както и европейските граждани, които нямат достъп до европейското съдържание, така както те биха искали. По-малко от 10% от европейската търговия се случва трансгранично. В рамките на единия пазар само 10% от търговията е, е онлайн. Ако сравним Европа с другите региони на света, ще видим, че нямаме европейски разпространителни канали. Няма интернетни оператори, които да могат да разпространяват цифрови услуги. Ние бихме евентуално станали зависими от американски дистрибутори. дистрибутори. И това се случва. Американски оператори купуват европейско съдържание и го връщат на европейските граждани, като добавената стойност остава извън Европа. Това е равенство, в което участват милиарди клиенти – не виждаме европейски оператори, доставчици в, на световно равнище в а, рамките на интернет. Само четири от тях са европейски, така че на практика Европа е в една ситуация, в която постепенно бива маргинализирана. Списъка от бариерите пред единния пазар е много дълъг. Аз ще се спра само на някой, ще се спра само на една от тях, който, която е темата на нашата дискусия и която бариера всъщност е доста противоречива. В опитите ни да създадем един такъв цифров единен пазар. И това е реформата на авторското право. Ние ще видим в този анализ, че креативните творческите продукти и резултатите на творческите индустрии започват да бъдат дигитализирани. Онлайн разпространението ще бъде всъщност първичното разпространение на, вся, на цялото дигитализирано съдържание в следващите няколко години. Така че по-голямата ни част като потребители – е, като опита ни като потребители ще бъде свързан именно с такива продукти. Ние ще може чрез интернета да достигаме креативните продукти. Да видим какво се случва в това пространство днес. Да вземем за пример музикалната индустрия. Европейската музикална индустрия в цифровото пространство представлява само една трета от подобния, от съответния пазар в Штатите. С 38% нарасна цифровия пазар в Штатите и само с 10% в Европа, така че това е голямо препятствие пред нас. Дълго се води дискусията за реформата на авторското право. Ако решим тези проблеми, това, ако искаме да ги решим, това означава да реформираме географски обхват на лицензите, самата структура на лицензите и правилата, които действат и се прилагат от хората, които опосредстват лицензите, от медиаторите. Какво трябва да се направи? Най-напред трябва да се създаде механизъм за по-ефикасен за по-ефикасна система за отдаване на лицензи в Европа. Трябва да се уточнят правата за управление на авторското право, за... така че хората да могат, двете страни да могат да преговарят прозрачно и ефективно. На второ място – трябва да се реформира системата за облагане на, на, е, на творбите. В момента имаме фрагментация на пазара. Не са отразени нуждите на дигиталния свят. Имаме, казва се, частно копие. Какво означава обаче това? Това е нужда да се направи частно копие. Трябва да имаме дефини... дефиниция за справедливо възнаграждение. Има е, такова понятие в европейското законодателство, но няма такава дефиниция. И въпреки това се казва в закона, че е, трябва да се вземе предвид истинската щета, която понася авторът при нарушаване на авторските права. Облагането трябва, ще, ще поощри индустрията за е, музикалната индустрия, творческата индустрия, производството. Освен това ни трябва и реформа в управлението на посредниците, в управляването на посредниците. В момента колективните общества не са прозрачни, Компаниите не са прозрачни, те не се отчитат, не казват как е организиран техния бизнес, как разпределят и разходват своите средства. Имаме примери в Европа, където плащането, заплащането на артистите може да се преточи с 5 години след получаване на първата печалба. Имаме много примери, в които много от хората, които имат право да получат тези пари, не, никога не ги получават. И освен това имаме много примери, в които артистите или творците нямат достъп до пазара, защото те не са били възприяти като на, на сериозно от посредниците. Така че всичките тези три елемента са изключително важно. Те са необходимите елементи за създаване на вътрешния пазар за творческите индустрии. Как ще продължим напред в тази важна област? Ние се опитваме да преодолеем маргинализацията на Европа, именно като използваме възможностите на дигиталната революция. Надяваме се, че хората, които взимат решения, ще поощрят реформите, което ще осигури економическото благоденствие на европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря, господин Ормала. Това беше много страшно, което казахте. Тръпки ме побиха, но да видим как ще продължи дискусията. Сега давам думата на Клодерик Пуаро, създател на Ероп Синема. Добър ден, благодаря. Най-напред Искам да кажа няколко думи за това, което беше публикувано от господин Пьотър Борис. Ценим това, което той каза и в своето изказване ще се спра не толкова пространно на въпросите, които той повдига. Аз ще се спра на четири основни елемента. Необходимостта от цифровизацията. Второ, защо е неотложна цифровизацията. На трето място неравенството, неравнопоставеността на киносалоните по отношение на цифровизацията. На трето място перспективите. Първо, защо е необходимо да се оборудваме? След звука, специалните ефекти, постпродукцията, е, самото прожекцията в е, кината се превръща цифрова и замества апаратните с 35 мм, които в продължение на стотина години бяха основното средство за прожектиране на филми. Днес следователно има потребност от е, нов единен стандарт, който е високо ефективен и съответства на международните норми, е, утвърдени от всички професионалисти. Що се отнася до зрителя? Е, той става все по-взискателен, като имаме предвид устройствата, които използва в къщи. Най-напред цифровата прожекция осигурява много високо качество, което е безупречно, остава безупречно по време на цялата прожекция. Освен това, достъпа до 3D осигурява ново измерение на документалните, игралните и анимационни филми. След Джеймс Камерън и Вим Вендерс все повече европейски кинематографи проявяват интерес към 3D. Киносалоните на свой ред получават филмите на леки носители или нематериални формати, край на транспорта, съхранението, монтажа и повреждането на копия, които тежат десетки килограми. Освен това, е, киносалоните могат да предлагат е, все по-разнообразни услуги. Освен това, могат е, да се запазват в цифровите библиотеки заглавията на филми, които могат да се препрограмират в зависимост от интереса на гражданите, по-конкретно на училищата и учениците. Второ, защо е необходимо цифровото оборудване? За кратък период все по- повече кина се оборудваха с цифрови устройства в САЩ, в Европа или в Китай. Съществуващите киносалони се отказаха от апаратните за 35 мм и приеха новите технологии. Новите зали въобще не използват, въобще нямат такива апаратни. В всички свои кина в всички кина в Европа има цифрови екрани за всички филми 3D и, от, и техните собственици искат от разпространителите цифрови копия за всички филми за да избегнат по-високите разходи за пускане на нови филми, те искат цифрови носители, които са 3, 5 до 10 пъти по-ефтини от лентовите филми. По всички тези технически и економически причини, Секторът иска да ускори този скъпо струващ преход. Изоставащите ще бъдат санкционирани и просто ще бъдат изтикани от пазара. Третия въпрос е свързан с неравнопоставеността на кината по отношение на цифровизацията. В Европа 1130 мултиплекса с 35% от екраните техните е, цифрови съоръжения са последна дума на техниката. Как стоят нещата с другите зали? Е, има... Нещата са различни. Много е, често има мултиплекси, в които собствениците могат пряко или коствено да получават финансиране от разпространителите, финансиране, което е резултат от реализираните економии. Тази система на Virtual Print Free е решение, което се използва все по-широко и което дава възможност на сектора да се самофинансира, тъй като економиите от една страна, тъй като економията, реализирана от цифровизацията, дава възможност да се инвестира допълнително в все по-нови технологии. Заедно с това обаче в Европа съществуват, така да се каже, по-малки пазари, където броят на копията е твърде недостатъчен, за да се финансира оборудването на залите, което възлиза на около 80 000 евро. Съществуват освен това малки киносалони с един или два екрана, които а, са всъщност част от богатството на малките и средни градове в Европа. Те обаче не разполагат с а, средствата, а, нито с, а, имат достъп до финансиране на разпространителите, за да се оборудват. Опасността състои в това, че от пазара ще изчезнат а, подобни а, киносалони, които имат а, своето място. Разбира се, това няма да се е, случи, ако е, бъдат предоставени европейски, национални е, или регионални финансови средства, за да се подпомогне на тези кина. В мрежата Европа, Европа Cinemas, която обединява повече от 2000 екрана, ние виждаме, че постепенно изчезват киносалони които в крайна сметка, което в крайна сметка води и до по-беден кинопейзаж, ако можем така да се кажем. Ето защо ние смятаме, че е необходимо да се помогне на тези зали да се оборудват и да изпълняват своята културна и социална функция. Някои страни като Франция или Норвегия вече са предприели мерки, други дават, осигуряват определена подкрепа. Тези инициативи, за съжаление, са недостатъчни. Програмата Медия, както и структурните фондове, могат да бъдат използвани за, инвестиране в нови технологии. Трябва обаче да побързаме. И накрая, какви са перспективите пред цифровото кино? Цифровизация, цифровата прожекция дава възможност на киносалоните да предлагат по-разнообразни услуги. Разходите за пускане нови филми, възможностите за субтитриране и за дублиране дават възможност на износителите и на разпространителите да, да достигат до, до повече пазари. Това е възможност за разпространение на филми, произведени в Европа, на целия континент и да, възможност да стигат до повече кина. Не бива да се изпуска тази възможност да не забравяме, че а, е, разнообразието е изключително а, е, важен фактор. Без. Е, разбира се, не бива да забравяме, че тази промяна в. А, а, киноапаратните върви ръка за ръка и с промените в средствата за производство. Залите, които са се възползвали от възможността за цифровизация, днес са пълноправни участници в цифровата революция. Тази технологична авантюра е и възможност да е, е, предоставя възможност на кинозалите да подпомагат усилията за обогатяване на знанията на младите, на подрастващия. В Европа ние имаме изключително талантливи кинематографи. Заедно с това имаме и киносалони, които са от много добро качество, цифровите технологии трябва да помагат и на едните, и на другите, за да се създаде, за да могат киносалоните да станат място и средище на културата. Благодаря, господин Пуаро. А сега давам думата на генералния секретар на ЕГЕДА. Господин Лозано, може би може да, той може да обясни какво означава ЕГЕДА. Благодаря ви много, че поканихте организацията, която представляваме. Е, следвайки примера на италианския колега, ще говоря испански. ЕГД е аудиовизуален производител и а, организация, която управлява аудиовизуалната продукция. Тя включва а, испански, латиноамерикански продуценти, които поради езиците, езика си а, влиза в Европа чрез Испания. Тук трябва да се направи ясно разграничение между аудиовизуалния бизнес модел. Това е много по-различно от музикалния бизнес модел. Законодателните решения на проблемите, пред които сме изправени, не могат да бъдат едни и същи. Съществуването на системи, които предоставят достъп, който не е същия, както в музикалния сектор, са съвсем ясни. И това трябва да се помни, когато създаваме законодателството. Законодателството ще обослови този бизнес модел. На този етап не можем да поемаме рискове, като въвеждаме промяна в бизнес модела, това все едно да скочим от висока скала и ще загубим и малкото конкурентоспособност, която ни е останала по отношение на други пазари. Сега ще обясня нашето а, а, становище, становището на Егеда, което може да не е същото, както становището на други сродни организации. В момента законодателството покрива само частното копиране и предаването по радиото и телевизията и по кабелните мрежи. Така че нашата роля, нашата организация може би ще предостави информация за предизвикателствата, пред които са изправени производителите, за трудностите в пазара. Тези трудности следва да се решат при предоставянето на достъп на европейските граждани до аудиовизуалното съдържание, което съществува и достъпа до черните каталози. Има медии, които искат да управляват тези каталози а, и те ще организират по-големи каталози не виждаме това да се случва в щатите, Също така ще е, фокусират вниманието върху основни аудиовизуални произведения. Един друг проблем, който трябва да се реши е липсата на общ език, т.е. допълнителни разходи, които спират е, ангажираността на посредници. Това а, създава проблеми и за единия пазар. Какви са съществуващите альтернативни възможности? има индивидуален и групов достъп до пазара, може би има ниши, които, до които могат да е, достигат гражданите в Европа, но те може би са твърде високи за независимите продуценти, инфраструктурните разходи, необходимата, необходимите честоти, допълнително осложняват нещата, защото тези разходи понякога могат да възлизат до 50% и зависят от начина на плащане. Резултата е, че значителна част от аудиовизуалното и филмово наследство е недостъпно. В резултат на това тези произведения не стигат до пазара, тъй като от тях не могат да се спечелят пари. Това намалява достъпа на европейски произведения на пазара поради ниска конкурентоспособност. Предвид тази ситуация, не би трябвало да а, или да а, дадем управлението в ръцете на държавния сектор, или да дадем по-голям достъп на независими продукции до пазара. Това обаче трябва да се направи чрез държавно финансиране. Управителните органи могат да катализират проектирането, прожектирането на произведения, които по друг начин не могат да стигнат до пазара. Имаме законодателна рамка, която се използва в Европа от 2006 година, и аз мисля, че тя представлява добър пример за това, което може да се направи. Имаме около 900 заглавия на испански филми, които могат да се свалят по, по интернет. Ако искаме стабилен европейски цифров пазар, би трябвало да имаме необходимата законодателна рамка. И първата стъпка е актуализирането на директивата от 2004 година. Не можем да си позволим да обърнем гръб на действителността. Аз мисля, че тази а, реалност пролича от решението на съда по, а, по нарушение. Те знаят много добре кой доставчик на услуги прави тези нарушения, но те нямат законодателните и законните възможности да го преследват. По този начин много трудно може да се развие един добър пазар. И ние мислим, че от наша гледна точка, от гледна точка на Асоциацията за управление на правата, а, ние смятаме, че можем да постигнем нещо. Директивата е стъпка напред, но а, тя трябва да бъде значително усъвършенствена. Колко незащитени произведения имаме предвид в Европа? Отговора е, че просто не знаем. Информацията идва от кинематеки и а, това, например, в библиотеките не се, не се съхраняват самите произведения, техни копия а, и може би ще бъде много трудно да се определи кой ги притежава. Втория въпрос е проучили ли сме какво е търсенето за достъп до тези произведения и съществува ли такова търсене? Проекто директивата също така урежда и още един въпрос, а именно как се управляват тези незащитени произведения. В миналото това се правеше от управляващите органи, но вече не е така. Ако останат нещата в сегашния вид, в бъдеще ще има 27 различни решения в 27-те държави членки, които ще се проявят през следващите 2-3 години, а това е периода, който е необходим за хармонизирането на европейски закон в националното право. Та трябва да се разбере дали има истинско търсене управителните органи за правата могат да помогнат. Те имат информация за авторските права, те имат опит с управляването на каталози и с определянето на цената на съответни транзакции, колко ще струва достъпа до дадено произведение те имат също така и възможностите да направят така управлението, че управлението да е прозрачно и ефективно. А, те са също така добре установени и това намалява проблемите, които биха могли да възникнат, ако подобни организации престанат да съществуват и разходите, разбира се, са много по-низки в сравнение с подобна процедура на управление а, в държавния сектор. И интелектуалната собственост в единия пазар с 27 закона. Това е нещо, което а, се проявява сега и то определено не отговаря на потребностите на сектора, за който говорим. От гледна точка на испанските продуценти, ние разбираме, че директивите следва да се променят. Първоначално те са били отлични инструменти и правни актове, но нещата междувременно са се променили. Което означава, че текущото тълкуване на закона трябва да бъде свършвано от съдилищата и по-скоро от Съда на Европейските общности. Това е свързано и с а, търговската марка. А, а, всяко три месече приблизително има решение и постановление на Съда на Европейските общности в тази сфера. Ние търсим правило, което да уреди нашата конкурентоспособност в този сектор. Председателката. Благодаря, господин Луцано. Това беше много интересно, което ни казахте. Ние ще го вземем предвид в нашата работа. А сега госпожа Трупел има думата. Благодаря, Торис. Аз искам да задам въпроси е, и към четиримата експерти. Разбирам, пределно ясно, че ние искаме да изградим европейски цифров пазар. Как обаче трябва да го направим? Възоснова на какви правила? Защото според мен без определени правила има опасност от цифров единен пазар, тъй като е, нашият единен пазар е различен от единия пазар в САЩ. Ето защо аз стигам до някои от а, а, сериозните противоречия. В Конвенцията по правата на човека, член 27, се предвижда свободен достъп до културното наследство и културни Произведение. и заедно с това има и защита на авторското право в същия член. С други думи, ние трябва да спазим и двете изисквания. Сега стигам до моите въпроси. Надявам се, че можете да отговорите. Започвам с първия оратор, който каза да, ние сме за неутралност на мрежата но ние искаме прозрачност от докладчиците, от доставчиците на интернет за управлението на трафика. Бихте ли обяснили какво означава това? Означава ли, че има някак... че от... интернет доставчиците носят отговорност за интернет трафика, дали са длъжни да го следят? И тук стигаме до въпроса кое е общо ползване на, файлове, на файловете с търговска и нетърговска цел. По-нататък, кой финансират унези, достъпа до високоскоростен интернет? А, кой кой финансира този достъп? Освен това, говорите за европейски цифров паспорт. Какво означава това? Какъв е обхвата му? Сега стигам до представителя на Nokia. Вие имате много ясен интерес искате да използвате максимално възможностите на все още не съществуващия европейски цифров пазар. Говорите и за реформа в областта на авторското право. Вие казахте, трябва да дефинираме частно копие в цифровата среда. В миналото с платформите за споделяне на файлово могат да се използват съвместно файлове от милиони без да се заплаща. Какво означава частен файл в цифрова среда? Второ, вие говорихте за колективни права. Съгласна съм и за обслужване на едно гише. След това говорихте за справедлива компенсация. Какво означава това? Пазарна единна сума, тя задължителна ли е, правно задължителна ли е и всички проблеми, свързани с справедливото възнаграждение. Решението пазарно ли е, държавата ли го определя? Освен това, вие Говорихте за предприятия като Google, които използват максимум европейското съдържание. Какво означава това обаче за творците? Те получават ли справедливо възнаграждение? Защото аз лично не съм против новите бизнес модели. Какво означава това обаче за творците? Могат ли обаче да се прехранват със своя труд и какво означава това в цифровата среда? Така че, когато говорим за реформа в авторското право, ние трябва да променим договорното право, за да създадем по-благоприятни условия за творците в интернет средата. Това бяха моите въпроси. Надявам се, председателката, надявам се, че ще успеете да ги запомните. Господин Кавада има думата. Благодаря, господин председател. Искам да кажа само да кажа една дума. Много интересно за нас, европейците, да влизаме в тази сфера с помощта на операторите. И, а, тъй като тук има една голяма въпросителна в, в във връзка с Европа, нейните слабости, нейния потенциал. Трябва да се вземат предвид всички сфери на инфраструктурата, на културата и да се отграничат тези политически въпроси. Искам да кажа две неща. За съжаление трябва да напусна в 4.30. Първият ми е, коментар се отнася за цифровизацията. В европейския континент се смята, че, трета, че цифровизацията е третата революция има една а, а, вселена, Вселената на цифровизацията е трета революция. Каква е тя? Е, тя отново, както предишните две, преминава през е, инструментариум, през цифровия е, инструментариум. Искам да спомена само едно нещо. Европа е изправена пред е, голям проблем. Ние не можем да оборудваме всички държави членки с високоскоростен, високодебитен интернет. Второто нещо, което мога да кажа, аз оценявам високо въпроса на Хелга. Няма културна економия. И това е нещо, по което трябва да се постигне съгласие между онези, които създават произведенията и онези, които ги предоставят на потребителите. А, мен би ме интересува а, е, е, това, което казаха двамата колеги, ние трябва да бъдем бдителни. Първото нещо, което ме поразява е, че Европейския съюз полека, полека от името на чистотата на конкуренцията от 90-те години загуби а, пауз, а, контакта си с а, частните аудиовизуални и а, предприятия и държавните. Така че при, постепенно трябва да се диференцират а, емисиите, за да може да се осигури свободния избор на зрителите. Първо искам да кажа, че споделям а, становището, че трябва да се насърчават онези, които произвеждат официални, оригинални програми, а, за да не се а, поставя акцента върху програми и игри, а, и също така трябва да се предостави информация, която е изключително важна за свободата на гражданите, за европейските а, проблеми. А, в много страни това е недостатъчно и се поставя акцента върху доброто слушане и ако се а, зачете а, балансираното предлагане ние трябва да държим особено много на независимостта а, на заплащането, независимост от а, управляващите. Аз няма да използвам имена в този случай. Последното нещо, което искам да кажа, е, че в а, а, държавните пред предприятия трябва да се напомни, че програмите за развлечение, познавателните програми или общо информационните програми би трябвало да бъдат достъпни на всички средства, и включително и новите. Казвам това, защото младото поколение не гледа телевизия, те са най-изложени на а, недостатъчността на демокрация. Следователно, а, държавите трябва да приемат този проблем малко по-широко. Председателката, благодаря господин Кавада. А сега докладчик ни Борис има думата. Може би няма да говоря за доклада, който ще ви представя, защото той е обект на отделен дебат. Аз искам обаче да задам въпрос на експертите. От една страна, това, което е най-важно за нас е културното предлагане да бъде разширено а ние искаме да използваме, да приложим конвенцията, която беше спомената от госпожа Трюпел. От друга страна, ние знаем, че цифровите технологии имат голям потенциал за творческата индустрия и ще има много по-добър достъп, което се вижда вече на, евро... на американския пазар. Ние имаме най-големия пазар на потребители в Европа и това може да умножи финансовите приходи за този сектор. И въпросът ми е как може да постигнете е, резултати благодарение на цифровите технологии, имате по-добър достъп, които ще продължат да съществуват, защото младите поколения ще използват нелинейните услуги, така че достъпът ще се търси, технологиите ще се развиват и как ще осигурите защитата на авторското право и справедливото възнаграждение на авторите и от друга страна как ще се направят бизнес моделите достатъчно достъпни, за да не бъдат принудени а, потребителите да а, прибягват да, а, да не прибягват до незаконни източници. Ще може ли да се осигури достъп на потребителя до аудиовизуален контакт чрез ефикасни бизнес модели, за да се а, предотврати незаконния достъп, което ще доведе до по-добри доходи. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на четиритимата оратори. Благодаря за това, че <clears throat> много ясно беше казано, че и най-добрата техника без съдържание до никъде няма да ни доведе. Защото често пъти и в Европейския парламент сме в тази ситуация, в която говорим за дигитализацията, за техниката, при което забравяме, че всъщност съдържанието е много важно и също така ролята на операторите. Ето защо смятам, че много е важно Ключова дума тук е неутралността. Комисията до момента е малко резервирана, що се отнася за по-ясна, по-строга регулация на областта, на сектора. И затова моят въпрос е, трябва ли, трябват ли ни по-ясни, по-строги правила, за да може да осигурим а, една ситуация, в която да няма дискриминация по достъпа до интернетно съдържание, защото всички, които предлагат съдържание, да имат възможност да го предложат. Да могат тези хора да филтрират съдържанието, определено съдържание, което е на разположение в интернет. На второ място, вие говорихте за, хибридната телеви... за хибридния интернет. И тук отново се опираме до въпроса за технологиите. Италианците имат една система, германците имат друга хибридна система. Въпросът е, трябва ли ни европейска стандартизация и норми, но, нормировка, защото в такъв случай ще имаме дисбаланс, ще имаме несъответствие при производството на уредите, особено малките, производите, малките производители ще имат трудности. И така, трябва ли ни европейска, европейско нормиране, европейски стандарти? И на следващо място. Въпроса за авторското право. Сега тази концепция за частното, частното копие да бъде прехвърлено в интернет. Това е интересно. И това, което каза Хелга Кръпел. Е, това беше интересно. Може ли да не дадете допълнителна идея за това? Как може да прехвърлим, да приемем този принцип на частното копие в интернетния свят? Така че нуждите на потребителите от свободен достъп и е, правата на авторите, на творците да бъдат защитени. Благодаря. Ето, председателката, това е квадратурата на кръга, господин Коста. Eh, И аз eh, искам да благодаря на председателката за идеята да организира това изслушване. То е особено важно, с оглед на ситуацията, в която се намираме. Това е въпрос, който е в правомощията не само на нашата комисия, но и на някои други комисии. Цифровото съдържание, аудиовизията, економическият аспект на културната индустрия. Всичко това означава, че Темата е, представлява интерес за няколко комисии. Искам да благодаря на експертите за изложенията и за това, че а, обхванаха някои изключител, няколко изключително важни въпроса. В Европа Един от основните аспекти е, че ресурсите преминават от радиоразпръсквателния сектор към интернет и и цифровата област. Това означава, че ние трябва да преосмислим разпространителската верига това също така повдига и въпросът кой и възоснова на какви правила ще осигурява гладкото функциониране на сектора в бъдеще – За да осигурим достъп на гражданите до цифровото съдържание, ние имаме нужда от правила. Някои от органите в обществения сектор нямат съответ, нямат съответствие, нямат аналог в частния сектор, което води до дисбаланс. ние имаме нужда от правила не само в производството, имаме нужда и от правила за бизнес модела. Искам да попитам господин Мацони как според него можем да изградим по-добър баланс в бизнес модела, така че да насърчим високо качество на съдържанието по интернет. интернет не е само източник на нелоялна конкуренция, а той дава нови възможности. имам е, втори въпрос към останалите експерти. Ние се опитваме да съчетаем е, признанието за е, творбите на творците с достъп за гражданите. Този достъп трябва да бъде лесен и свободен. В Италия в момента се обсъждат промени в закона. Смятате ли, че можем да приемем задължителни правила за доставчиците, без да засегнем интересите на потребителите? Смятате ли, че е разумно да приемем санкции или пък всички трябва да имат свободен достъп до съдържанието по интернет. Смятате ли, че този достъп трябва да се основава на споразумения с производителите за намаляване на разходите, колективни лицензии? Разбира се, има много положителни аспекти, но не бива да забравяме и широко разпространеното пиратство и нерегламентирано копиране. Има много хора, които се възползват от това, което е по интернет, без да допринасят по никакъв начин за създаването му. Господин Белет. Аз ще говоря на холандски. Бих е, искал да говоря за резолюцията и е, доклада, който приехме в парламента през декември месец. Той е много актуален е, по отношение на двойната система. Господин Кавада не е тук, но той повдигна този въпрос. Това е изключително важно и за европейския модел. Ние не сме е, Съединени Европейски щати. Ние искаме единен пазар, но заедно с това искаме да запазим е, многообразието и, е, двойна, и двойната система. За съжаление, моделът е изправен е, пред заплаха, тъй той е изправен пред а, заплаха от а, предприятия като Google, също така и друга заплаха. Извинявайте, каза ораторът. Не, обще... не обществените канали представляват а, заплаха за пресата. Google и други подобни предприятия представляват заплаха. Какво мислите за това? Какви решения можем да обмислим в тази област? Пьотър говори за други альтернативни търговски модели. Какви са тези модели? Какъв е този модел? Моделът на трите черти, казва ораторът. Аз мисля, че ние трябва да помислим много внимателно за моделите. Към представителя на Nokia това, което ни, това, което ни каза, ни разтревожи, Наш приоритет в Европейския съюз е цифрова, цифровия дневен ред. Дали в момента не подготвяме навлизането на големите американски и азиатски предприятия, които да наложат своя модел в Европа. И няма ли нашият европейски модел да се окаже изоставащ? И ако дали няма нашият цифров модел да бъде смачкан от други модели, идващи от Азия и САЩ. Благодаря. Имаме един въпрос към тези, които работят в областта на киното как смятате, че трябва да се съкрати максимално цифровият преход? За Имате ли представа и как да насърчим рекламодателите да преминат от един формат към друг? Те се притесняват, което означава, че Европа трябва да им осигури ясна подкрепа. Благодаря. Сега искам да помоля експертите да отговорят. Господин Мацоне, вие прав имате думата. Ако обичате кратко и ясно. So, I start. Uh, there were many questions that has been raised uh, by... Имаше наистина много въпроси, които бяха повдигнати от колегите, така че ще се опитам да им отговоря най-напред на госпожа Тройпел. Uh, Какво имаме предвид под прозрачност и неутралност? Въпросът е сложен, обаче ще се опитам да бъда колкото се може по-ясен. Управлението на трафика и прозрачността на трафика означава, че провайдерите на интернет услуги не биват да дискриминират нито един сигнал и да ни осведомяват, да ни информират за това, защото когато има дискриминация и не информират никого, това може да продължи, докато някой се оплаче, че нещо и че има проблем с връзката с интернет. А всъщност се оказва, че са нарушени правата на потребителите за достъп до интернет от оператора, от провайдера. Тези неща трябва да се е, оправят, трябва да се третират, така че гражданите да имат гарантирани права. Аз казах, че съм съгласен с вас, но въпросът е кой плаща, кой поема разходите. По принцип, законодателят постановява кой поема разходите за тези услуги. Основното тук е следното. Спектъра. Спектъра е важен. Защо? Какъв сме, какво имам предвид? Търсенето на мобилния интернет нараства много и ние заместваме широколентния достъп – с комуникация peer-to-peer, -to -peer, точка до точка. Ресурсите са ограничени, т.е. има един сигнал, който се праща до всеки го. В момента, в който ние правим преобразованието, една точка към много точки или много точки към много точки, тогава, имам, тогава пространството на комуникацията се увеличава много. Какво означава това? Това означава обаче, че спектъра отново става много търсен и се получава недостиг на спектър. Ще има проблем с публичната сфера на, на спектъра. Публичният интерес към спектъра се увеличава. Казва се, добре, трябва ни по-голям спектър, защото има по-голямо търсене. това правилния начин ли е да действаме или пък ни трябва законодателство, или пък трябва да има приоритети, които да се следват. Може би трябва да приоритизираме селскостопанските региони, за да не ги дискриминираме. Има много въпроси, свързани с този проблем, но аз ще се спра просто на проблемите. Те са много. И накрая казахте за дигиталния паспорт. Това е нещо повече за потребителите. За операторите, на нас ни трябва за тях един лиценз за използване на мрежата, защото в момента имаме различни споразумения, които се отнесят до различни платформи. Въпросът е, е, че колкото повече платформи имаме, толкова повече различни лицензии, а тези лицензии искаме да ги уеднаквим. И както каза колега преди мен, осиротелите произведения, произведенията на защитение с авторски права, кой ще плаща за тях? Ако искате да сложите някакво съдържание в интернет и то да е достъпно свободно, тогава имаме проблем с, с правата. Ние искаме да платим за тези права, но ние не знаем на кого да платим. Просто един пример. Рай има достъп до видеотеката в е, до, видеотеката. Е, около милиони филми, да речем, и видеоматериали, които обаче не са защитени с авторски права. Е, те могат да, са, да станат лесно достояние на, е, на обществеността, но ние не знаем на кога да платим. Имаше 220 хора, които можехме да идентифицираме след 50 години Е, можахме да идентифицираме техните наследници, които биха могли да получат е, някакво плащане за авторските права е, за едно предаване, музикално предаване в Ласкала. Господин Кавада говори за това как може да се осигури качеството е, и е, приемствеността в предаването. Ролята на държавните служби е много важна за осигуряването на качеството и как може да се получи качество на различните е, платформи. Ние сме за това, ако ни се поиска и ако да ви, ако има повече достъп до аудиовизуално съдържание чрез интернет, се проявява дискриминация към част от публиката. И след това по въпроса за дискриминацията в съдържанието. Не съм сигурен, че ще бъде необходимо да има законодателство, което да предотврати дискриминирането на определено съдържание. Както знаете, има споразумение в Норвегия, която, което действа. Това е начин, по който може да се работи до доказване на противното. Но това трябва да се постави в една по-широка рамка. Частното копие, мисля, че това е въпрос за колегата, но като баща на две, двама младежи, е, те трябва да се справят с, с точно този въпрос. Е, може би да спра Казаха ми, че трябва да се страхувам от вас, защото много внимателно гледате часовника. Няма микрофон председателката. Добре, тогава към госпожица Коста. Въпроса с ресурсите първо. Това е сериозен проблем. Тук не показах диапозитиви, защото нямаше време, но както каза господина от Nokia, в момента европейските правила покриват част от съществуващите ресурси и всичко, което, например, минава през радиоразпръскването. Но в момента има а, прехвърляне на ресурсите от телевизията и киното към интернет. Имаме линейни и нелинейни потребители. Може да се види, че има различни играчи на пазара. Все още има силно линейно потребление в Европа. електронните медии имат значителен пазарен дял. Но ако погледнем видеото по заявка, се вижда промяна и ако може да се види също така и промяна в ресурсите, например за реклами, рекламите отиват, да кажем, към компании като Google. Аз не мога да кажа, че искам те да плащат. Когато във Франция имаше криза в киното през 70-те години, френското правителство каза, че това е поради телевизията и те накараха телевизията да плаща на киното, защото става дума за общо национално наследство. Аз не знам какво смятате вие по този въпрос. И последното нещо беше казано от по, по от господин Бале и с това ще приключа моите коментари. Той спомена за проблема а, къ, на пресата. Пресата има по-голям проблем от нас, но отново не няма липса на производство на съдържание. Много съдържание се произвежда в Европа, но това, събрание, но това съдържание е безплатно и на разположение. Никой не плаща. Има едно интересно проучване от е, е, Кембриджския университет за броя на източници на световни новини. Колкото повече а, новинарски агенции. Има толкова по-малко хора се изпращат, например, в рискови места, но повече информация се появява на, в мрежата. И всъщност, ако погледнете какво се появява в новинарските емисии, а, то се вижда, че има повтаряне на едно и също нещо, което ме плаши като гражданин. Аз не бях толкова строга към вас, сега обаче давам думата на Nokia. Моля бъдете по-кратък. Да, ще бъда по-кратък, но не мога да не се спра на въпроса за достъпа до широколентов интернет и кой ще поеме разходите част от достъпа се, е, се плаща на търговска основа и има нужда обаче и от обществена подкрепа. Не казвам, че всяка страна, всеки регион трябва да е, прилага един и същи модел. В Европа има най- добри модели. В е, Финландия искаме да изградим 100 мегабитов интернет на за всеки до 2 км, най- не повече от 2 км до всеки гражданин. Разбира се, това предполага големи ресурси. Е, част от средствата са, идват от лицензии. Така че има обществена подкрепа за тази дейност и това е, е решение взето с е, консенсус. Не е толкова трудно. Има средства, Въпросът е да се вземе решение. По отношение на въпросите отправени към мен. Справедливото възнаграждение и частните, частното съдържание. Когато имаме едно CD, ние можем да го пускаме в къщи, в вилата, в колата, в отката. Ако направиш цифрово копие, трябва да платиш 4 пъти. Това все, означава ли, че всеки път имаме частно копие? Не е ясно. Не е ясно за потребителя, не е ясно за доставчика, не е ясно за праводържателя. Нямаме дефиниция на понятието частно копие. Някои казват, че когато лицензираш съдържание, не можеш да включиш цената е, на лицензирането и е, компенсацията. Това е, се тълкува по различен начин в е, различни страни в Европа. Някъде е възможно, другаде не. Дефинициите на частното копие са различни навсякъде. Имаме нужда от хармонизирана дефиниция. По-нататък, справедлива компенсация. В директивата се казва, че че реномерацията трябва да се основава на справедливата компенсация. Въпреки това, исканията, които получаваме, да плащаме налог за авторско право въз основа на памета на терминал, на компютърния терминал и на телефона, въпреки че там се използва памета за всякакви други цели, за поща, за снимки и така нататък. Това не е справедлива компенсация. Трябва дефиниция на справедливата компенсация или възнаграждение и трябва да има измерител. Обикновено в държавите членки няма независими проучвания, които да видят колко от паметта се използва за частни копия и реномерирането. Ние сме напълно съгласни с принципа, че творците и притежателите на авторски права трябва да получават справедливо възнаграждение за своя труд. Това е ясен принцип. В сегашната система е трудно. Не смятаме, че творците получават справедливо възнаграждение именно поради сложността на системата. В Европа има много добри фирми като Spotify, които създадаха технологично решение, благодарение на което всяка копирана или свалена а, музика се регистрира. И при всяко сваляне се прехвърля определена сума към твореца и определена част към Дружеството за авторски права. Разполагаме с технологията, но съществуващата система не допуска е, практическото използване на тази система, тъй като правната система принуждава творците да членуват в дружества за авторско право, които ги ограничават. Все повече млади творци се опитват опитват да се измъкнат от системата, изключват договори с интернет доставчици, които им дават пълно възнаграждение в реално време и им осигуряват пълното възнаграждение. С други думи, нормативните бариери са тези, които не ни дават възможност да осигурим правен, правно регламентиран достъп. От тук идва и пиратството. Пиратството идва от това, че нямаме достъпни, достъпен достъп до законен източник. И накрая на господина от Холандия. Прав сте. Ако нямаме подходяща среда, ще отстъпим пазара на американците. Ако обаче имаме единен пазар, Spotify и другите ще могат да се разраснат, да обслужват европейските граждани и след това да а, осигуряват европейски услуги извън Европа, за да ще могат да се изправят срещу Google и Apple. Ако не, до... не им дадем възможност, обаче ще бъдем ще обслужваме външни а, играчи. Благодаря. Не знам дали господин Суарес Луцано иска да отговори. Thank you. Uh, pardon me? covered most things, so please five minutes because we have still uh, some others to listen to. Thank you very much. My first question is, we have... Първият въпрос беше за автори, оператори, но не говорихме за производителите, защото те са ключов елемент в индустрията. И както се казва, човек трябва да поеме отговорността за това, което се случва в производството. Трябва да вземем този риск. Това трябва да е ясно. На втория въпрос. Ако е в, мар... пазара е отворен и има свободен достъп, защо всъщност американците не са вече стъпили на пазара? Това е въпрос. Американците се опитаха да стъпят в Обединеното кралство преди няколко години, но не успяха. Защо? Това е въпрос, над който трябва да се замислим. Ние работим за повишаване на, на офертите, на разширяване на е, услугите, на спектъра от услугите. Ще ви дам няколко е, една статистика. Макенси консултант каза, че за 3000 милиарда евро може да се направи един много добър е, широколентен достъп. Е като потребителите биха плащали също, както плащат и в момента но ставаше дума за друг бизнес модел. Той, бизнес модела така и така се променя. Ние се опитваме да поддържаме един бизнес модел, защото ние оцеляваме благодарение на него. Но едно е, нещо е много ясно. Широколентният достъп се случва на хората, които държат правата производители, творци, изпълнители. Не може да имаме широколентен достъп, ако тези хора не са компенсирани, не са обещетени достатъчно. А сега за копията. Има решение на Европейския съд. преди около месец в първия параграф на това решение е много ясно се казва какво е частно копие. Това е копие за лична употреба на даденото лице. Сега ние не говорим за концепцията, говорим за количеството. Ако едно копие е само едно копие, тогава това означава, че всяко по-нататъчно копие е друго частно копие. Много е ясно. Това са границите на частните копия и това се казва в параграф 1. Трябва да се плаща за всяко копие, защото това е задължение за... на потребителя да плаща за копието си. Но в член 2, параграф 2 се казва, че държавата членка може да трансферира трябва, може да трансферира съответните средства до съответните компании, които държат правата. И това се нарича облачен компютинг. Мисля, че това са границите и това са възможностите за обещетяване на, на хората, които държат правата. Благодаря. Е. Господин Пуаро, по въпроса за филмите имате думата. Да, ще бъде много кратък. Въпроса за прехода към цифровизация и а, скоростта, с която това ще се случи, днес трябва да се каже съвсем ясно, че това практически е, е свършено за част от Европа. Мога да ви кажа, че сега има много е, кинозали, които са напълно оборудвани за работа с, цифрови копия. Искам да ви кажа за независимите. Всички а, ние сме в а, една и съща позиция. Ня, не може да има Европа на две скорости. Всичко трябва да се цифровизира. Ако има щети, ако зали трябва да бъдат затворени, ако разпространителите трябва да е, излязат от е, обращение. Това не се дължи на залите в мултиплекс, не са големите компании, това са независимите зали. и е, съвсем е ясно, аз не се противопоставям на това. Именно от тази гледна точка ще има щети. Вие знаете, както и аз знам, когато гледате разпространението на филми в Европа, е, очевидно е и в мултиплексите, и в националните кина, и в европейските кина. Тук е, независимите компании е, правят разпространението на европейските филми. Именно за това днес трябва да се намерят решения, за да може преминаването да бъде колкото е възможно по-бързо, което ще бъде в полза на независимите разпространители. Това ще бъде изключително важно за европейското а, кино. Именно оттам проистича необходимостта да се работи бързо. Благодаря. Polnische Ratspräsidentschaft. Полското председателство има думата госпожа Калинска. Моля, опитайте се да се вместите в 5 минути. Госпожо Александра, имате думата. Äh, Благодаря, госпожо председател. Благодаря за поканата и също така за възможността да говоря пред вас. Аз ще говоря на английски, защото ми е по-лесно. Again, и така, искам още веднъж да благодаря на вашата комисия и на експертите за представените материали, за много интересната дискусия. Искам да очертая с няколко думи това, което е важно за полското председателство във връзка с аудиовизуалната политика и какво според нас са най-важните неща. Първо, цифровизацията на съдържанието и по-специално цифровизацията на филмовото и аудиовизуалното наследство за нас е нещо много важно. Ние смятаме, че новите цифрови технологии а, улесняват запазването на гласови аудиовизуални произведения и ги правят по-достъпни на хората по цял свят. Появяването на дигиталната епоха задава въпроси за ролята за културните институции, достъпа до културното наследство и неговото запазване. Е, европеана, Европейската цифрова библиотека е нещо много важно за нас. Ние смятаме, че ролята в, в, в създаващия се цифров пейзаж е много голяма. Ние трябва да обърнем внимание за финансирането на Европеана. За това полското председателство ще предложи цифровизация, особено на аудиовизуални и филмови произведения. Въпросите на авторското право ще бъдат разглеждани на 9 септември на заседанието на министрите в Вроцлав. Искаме да привлечем вниманието на всички към сигурността на цифровата среда. Ние знаем, че цифровата епоха доведе до много промени в аудиовизуалната среда. Децата и младежите боравят лесно с новата технология, но те са същевременно най-уязвимата група. Те не осъзнават рисковете на новите аудиовизуални средства. Именно затова нашето решение е да отговорим на доклада на Комисията за защита на а, малолетните и непълнолетните и, за, и да решим въпроса с а, безопасността на интернет. Ние смятаме, че също така е важно да се занимаем с програмата за медиите. Очакваме от Комисията да предостави, предлож, да представи предложението за финансирането за следващия период. Ние смятаме, че създаването на филми е основна част на европейския политически проект и ние трябва да направим така, че програмата медия да постигне амбициозните си цели. За цифровизацията на кината, е, това е много важна тема за полското председателство. Ние бихме искали да направим така, че цифровото кино да бъде възможност, която не, няма да пропуснем. Ние също така смятаме, че е много важно да се даде възможност на Европейския съюз да се оборудва с средствата, които са необходими за постигането на европейското сближаване. От економическа гледна точка това означава един мощен финансов тласък и устойчивото финансиране може да се постигне само ако се постигнат финансовите ресурси, които са необходими, за да може да се подкрепи този много културен проект. Е, не може да има еднотипно решение. Имаме много успешни проекти, за които се използват структурни фондове, но ние смятаме, че трябва да работим с е, програмата, която ще се използва. И ако ми разрешите, ще предам щафетата на колегата, който се занимава с авторските права не повече от 5 минути. Благодаря, госпожо председател. Няколко думи от гледна точка на авторското право. Въпрос, който беше повдигнат днес в дискусията, като въпрос с особено значение за цифровизацията и европейското разпространение на е, художествени турби. Авторското право обаче не е само пречка. Е, ние гледаме на него като на стимул за, е, за работа в, в творческия сектор. Ние смятаме, че притежателите на авторски права трябва също да извличат полза от цифровия единен пазар. Това не означава, че не бива да улесняваме достъпа до съдържанието, като премахваме правни, правните пречки, които съществуват поради териториалния характер на авторското право. Трябва също така да се занимаем с проблемите на творби, които не могат да се използват по други причини, като творби незащитени от авторско право. Ето защо приветстваме инициативите на комисията да бъдат намерени решения на различните проблеми, свързани с достъпа до произведения, защитени от авторско право. Наскоро тези въпроси бяха повдигнати в съобщението на Комисията за единен пазар за защитени от авторско право произведения. Що се отнася до културното наследство, Комисията предлага решение за незащитените от авторско право произведения. Нашето председателство ще се опита да постигне напредък в областта на законодателната работа. Вече започнахме разговори на ниво работни групи в съвета. Разбира се, това е важна, но само първа стъпка към изграждане на единия цифров пазар на Европа. Инструмента няма за цел да реши всички проблеми, свързани с трансграничното лицензиране за всички видове произведения. В този контекст ние приветстваме Зелената книга и а, публичното изслушване за аудиовизуални произведения, публикувана днес – Очакваме предстоящите инициативи на Колисията за колективното управление. Надяваме се, че тази инициатива ще запази баланса между достъпа до произведенията, правата на творците и на творческия сектор. Заедно с това би трябвало всички би трябвало да направи, да гарантира достъп на всички европейски производители до произведенията. Що се отнася до работния план на нашето председателство, нашият основен приоритет е директивата за незащитеното авторско право произведение. Ако бъде прият, ние ще започнем дискусии а, и по а, цифровото съдържание. Благодаря. Сега давам думата на комисията. Благодаря ви, че сте тук. Господин Дретенбрайн, заповядайте. Всъщност името е австрийско. Не е немско, но е, ни разделя общия език. Аз ще бъда кратък. Е, тъй като имаме и експерти от е, други служби. Е, може би на тях също ще дадем думата, но искам да кажа за хибридния интернет. В дискусиите се спираме на тази тема често и днес се каза, че трябва да има едни и същи правила, които да въжат за интернета, както и за телевизията. Мисля, че най-напред трябва да кажем, това не е медий, това е един, едно съоръжение, така да се каже, а пък зад това съоръжение се крият определени услуги, линия, линейни услуги и е, това са от една страна интернетните услуги, а от друга страна имаме телевизията. Това са различни медии. Но директивата за телевизионните услуги се занимаваше точно с тези проблеми. А правилата за линейните и нелинейните услуги би трябвало да са еднакви. Защитата на младежите трябва да са същите. За двата види услуги имаме защита на младежите. Сега разликата е в количествения аспект. държавните телевизии тълкуват по различен начин правилата. Частните телевизии се застъпват повече за либерализацията на пазара. Освен това, важен е въпросът за стандартите. Този въпрос също беше постигнат. Има две страни тук. Дали това е проблем за производителите? За, в нашите дискусии е, производителите не бяха засегнати много, защото всъщност интернетният протокол е до голяма степен стандартизиран. Но това, за което говорихме, е проблема за интерфейса с е, пресечната точка с потребителя. Например, един е, телевизор закупен в Белгия, може ли да се използва някъде другаде, може ли да има, да, може ли да има възможност да, да приема същите програми. Ако примерно телевизора се използва в Обединеното кралство. По-нататък говорихме за единния цифров пазар. Днес е много важен ден, тъй като по тази тема излиза зелената книга. моята колежка може да говори по, тази, по този въпрос. Значи, председателката, вие може би може да ни кажете нещо повече за тази зелена книга, може би там се съдържат някои решения. Моето изказване ще бъде много кратко. Въпросът, темата е пространна и сложна. Тук бяха повдигнати много проблеми. Ние започнахме с някои от основните градивни елементи. Първо, творческият сектор е изключително важен в Европа, не само от економическа, но и социална гледна точка аудиовизуалният пазар до сега беше предимно национален. Трето място, технологията променя начинът по който се съставя и произвежда аудиовизуалното съдържание, начинът по който се доставя на потребителите и начина по който потребителите получават достъп до него. Идва най-важният въпрос. Дали регулаторните пречки в Европейския съюз пречи на новите бизнес модели, пречи ли на достъпа на потребителите, пречи ли на справедливото възнаграждение на творците. В Зелената книга ние очертаваме ситуацията. Отнасяме се много сериозно към факта, че аудиовизуалния сектор е много различен от музикалния сектор и проблемите в музикалния сектор са добре а, очертани. Там има и колективни лицензии. В аудиовизуалния сектор ние, а, ние говорим за индивидуално лицензиране. Производителите на а, филми разполагат с а, права върху лицензите. И авторското право не пречи на общоевропейски лиценз върху аудиовизуални произведения. Финансовите съображения може би играят роля. Ето защо имаме национални пазари, на които продажбите се осъществяват на териториална основа. Освен това има сериозни културни езикови различия което означава, че аудиовизуалното съдържание е, се възприема по различен начин от е, музиката. Има различни е, традиции в областта на субтитрирането, дублирането, да не говорим и различията в вкуса. Ние искаме да разберем от заинтересованите лица какви са проблемите пред сектора какъв е обхвата. Ние гледаме нещата от гледна точка на радио и телевизионното разпръскване, предаването през границите, видео при поискване и релиз Windows. Също така по отношение на европейското производство, като знаем, че европейското производство се основава от се основава на различни критерии за разлика от САЩ. В е, Европа на кино ходи 25% от хората, за разлика от 65% в САЩ. Това са все проблеми, към които ние в нашата генерална дирекция се отнасяме много сериозно. И ние поиск, по, помолихме заинтересованите лица да ни очертаят как, е, в какво според тях се състои проблема Също така повдигаме въпроси за хармонизиран кодекс авторско право, което предполага хармонизация на изключенията и ограниченията, също така принципа за страната на происход, за интернет лицензиране и също така е единното право, авторско право в Европейския съюз. Във втората част на Зелената книга ние разглеждаме въпроса за възнаграждението за изпълнителите и авторите. Задължително е нези, които създават, да получат справедливо въображение. И на трето място ние обръщаме внимание на въпроси като достъп за лица с увреждания, там където са необходими специални мерки. И накрая разглеждаме въпроса за филмотеките и цифровизацията на филмовото наследство за ползване от бъдещи поколения. Госпожо председател, мога да говоря по другите въпроси, свързани с авторското право, или пък мога да спра до тук. Благодаря, госпожо Долби. Мисля, че ние ще прочетем зелената книга, която ще провокира със сигурност много въпроси. Днес зададохме голяма част от тях. Сигурно това ще са и въпроси, които експертите сами ще си зададат. За съжаление имаме много въпроси, отговорите са малки. малко. Всеки би искал да има добър отговор на въпросите. Въпроса за авторското право, те са много и разнообразни и е много трудно да се намери един отговор за това. Все едно е да се изчисли квадратурата на кръга. Благодаря на експертите. Зная, че чухме много неща, които, чухме много неща, които може би така и така си знаехме, но не сме интернализирали до момента. Много се, нара... се надявам в, в сътрудничество с Полското председателство да вървим в правилната посока дигит, например, с дигитализацията на малките кина. В противен случай е, те ще се затворят, е, затворят, те ще бъдат затворени, но в момента нямаме нужните средства. Въпреки това, програмата Медия съществува и бюджета и ще бъде увеличен. Мисля и се надявам в бъдеще да може да направим повече в тази област, отколкото до сега. Е, въпроса за творбите на защитени от авторски права. Авторските права, това са много сложни комплекси от въпроси, които ни интересуват много, особено в нашата комисия. Тук не става дума само за технологиите, става дума главно за съдържанието. Без съдържание е, всяка технология е безсмислена. Ще спра до тук. Искам да благодаря на всички вас, че имахме възможност да проведем тази дискусия. Желая ви хубаво лято, защото ни предстои много работа. След това трябва да завършим много неща. Ще се свържим след това отново с съвета и се надявам след този мандат да сме доволни с резултатите, които ще постигнем. С обединени усилия съм обеденена, че ще имаме успех. Благодаря ви, благодаря на експертите, благодаря за знанията, които споделихте с нас. Благодаря на председателството и на комисията. Ние разчитаме на вашето сътрудничество в бъдещите месеци. Благодаря ви. Е, Колегата Борис иска да представи своя доклад. E, e, Благодаря много, госпожо председател. В началото позволете ми да кажа, че докладът, е, който подготвих заедно с докладчици в сянка от различни групи, представлява доклад за европейското кино. Не само а, собствениците на а, кина, но и продуценти, творци, а, актьори, разпространители, всички те чакат решение в цяла Европа. Както казахме преди, ние сме в една цифрова революция. Това е огромна възможност, но както и при други революции има опасност от жертви. Онези, които не са добре защитени, просто могат да загинат. Тук в Европейския парламент ние не можем да, решим, да разрешим това, защото ние високо ценим европейското кино. Европейското кино, което е синтез на всички видове изкуство, танц, музика и така нататък и така нататък. Разбира се, театър – Вин Вендърс каза, че няма по-добро средство от киното. И ако искаме да сме отговорни пред бъдещите поколения, ние наистина трябва да ценим европейското кино. Именно за това в целия доклад ние проявяваме отговорност за европейското кино, за европейския театър, изправени днес пред това разделение. Ако искаме да направим скок, трябва да се развиваме много бързо. Някои хора нямат проблеми с изпреварващото развитие и даже имат помощ да постигнат това. Целта ни в този доклад е да подкрепим европейското кино. Европейското кино а, има голяма, а, носи големи ценности. Няма по-добър начин за насърчаване на европейската култура. Киното носи и културата, и изкуствата. Ако се справим с тези бариери, ще можем да имаме възможност да се развиваме за 500 милиона потенциални потребители на европейска култура. Аз мисля, че това е много важно и днес. Европейския парламент трябва да изпрати много силен политически сигнал, за да може тази, това политическо а, превръщане да бъде успешно. Аз мисля също така, че европейските филми и е, кино а, според Зигмунд Бауман, който ще бъде основният оратор по време на проявата посветена на киното, той казва, че основната цел е да се променят младите хора и техните възприятия. Европейското кино обаче трябва да се противопостави на много плитката а, култура, широка култура. И ние трябва да функционираме в рамките на един бизнес модел, но същевременно трябва да оценяваме а, ценността а, в. А, него. Тази ценност не а, веднага видима. Въпреки това ние можем да оформим възприятията, е, да се разбираме по-добре, особено във време на криза, когато не знаем в е, каква посока ще се развият екстремистските идеи. Следователно, киното и европейския филм а, е, са много важни. И каква е сега ситуацията днес? Както вече беше споменато от господин Пуаро и от представителите на Европейската комисия, пазарът за европейското кино е огромен. Над 1200 филма се произвеждат всяка година в Европа, а в Штатите само 700. Това е за сравнение но има бариери на пазара и само 27% от зрителите всъщност гледат европейски филми. Останалата част от зрителите гледат американски филми. И въпросът се задава защо а, а, се случва така. Не са ли привлекателни европейските филми или те е, носят различни стойности, ценности. Според мен цифровизацията е причината, поради която някои филми не могат да стигнат до европейската публика старите копия, поради високите разходи за тях, не могат да се превеждат на всички езици, не могат да бъдат достъпни за всички. Именно за това много филми се загубват на общия пазар. Да си представим, че тази цифрова технология се използва, ако е ценен един филм, той може да бъде видян от всички, които искат да го видят на а, своите национални езици, защото той вече е преведен. И по този начин има ценни филми. А, днес обаче това все още не е възможно. И друг проблем е достъпността. За съжаление, Европа все още а, има тази невидима желязна завеса. В Западна Европа достъпа до киното е някъде от порядъка 16 000 зрители на един екран. съотношението е 40 000 за източна Европа и е, съществува една голяма, огромна заплаха в източна Европа. Повече от е, повечето от залите са малки, с по, е, повечето от кината са малки с една-две зали. В Западна Европа цифровизацията се провежда чрез мултиплекси с 6-8 зали и вече те са подготвени и ние сме изправени пред огромното предизвикателство. Може ли да захвърлим солидарността и да осигурим еднакъв достъп на европейците до кината, най-вече до европейските кина и филми. Има една друга заплаха навсякъде в Европа за независимите кина поради високите разходи за преминаването към цифрова технология може да има проблеми с функционирането на пазарите. Собствените на тези кина търсят ценни филми, и подобни кина без финансова подкрепа не биха могли да бъдат културни центрове ще имат проблеми на пазара и много бързо може да изчезнат от пазара. Бих желал да препоръчам този доклад, тъй като той представлява призив към всички, към държавите членки, към Европейската комисия, към властите на местно и регионално равнище, към всички, които са отговорни за европейското кино, да действат координирано, да действат по-бързо. Днес трябва да ускорим дейността си във връзка с финансовата подкрепа и особено за цифровия преход. Продуцентите и творците не се тревожат толкова за съдържанието, защото има огромно и много ценно съдържание, което съществува днес. Днес разпространителите също се нуждаят от нашата помощ, тъй като те трябва да намерят мястото си в цифровата среда. Собствениците и на частни, и на държавни кина а, са обект на различна ситуация в различните страни. Именно за това сме изготвили предложение за финансовите модели, като първо се използват структурните фондове, в новата финансова рамка от 2014 до 2020 години. Нека да ви дам няколко примера. Първо, 10 кина в Краков и в Вроцлав и да ви кажа какво е направено там. Там прехода в малките градове благодарение на структурните фондове и преминаването към цифровата технология даде възможност на тези кина да увеличат с 100% публиката си. Защо е това? Тези кина, заедно с огромните кина, могат да показват масови филми. Американски филми за масовата публика – заедно с филми, които могат да бъдат намерени другаде в Европа. Също времено тези филми могат да преследват целта да а, е, утвърждават 35-40% в по-голяма степен европейското кино. И това е една отлична възможност за инвестиции в малките кина и в малките градове. Една втора система, която искам да представя, е така наречената търговска система на Европейската инвестиционна банка – за изготвянето на преференциален преференциално предложение, което ще даде възможност да се финансира прехода към цифровата технология. Тук става дума за 80 до 100 хиляди евро под формата на кредит, който кината могат да върнат през следващите няколко години и да не загинат. Съществува една друга система в Великобритания, която също трябва да а, стане известна чрез обмена на добрите практики. Съществува и механизъм за обединяването на кината, на собствениците на кина и на работещите в електронните медии. Това е една добре известна система, която функционира добре в Штатите. Това е системата VPF, Virtual Print System. Това е една добра система. Virtual Print Fee System, която дава възможност да се намалят разходите за прехода към цифрова технология. И още един въпрос, който бихме искали да разгледаме в доклада, се отнася за стандартите и нормите. Повечето от продуцентите настояват Европейската комисия да а, изготви правни условия и стандарти. Ако имаме хармонизирана система по ИСО, ще се а, създадат нови бариери пред е, някои производители. Ще има една единна система, както, например, съществува в Штатите и в някои от европейските държави. Днес европейската публика е много взискателна, така че системата, която се основава на принципа 2К или 4К, който дава възможност да се прожектират триизмерни филми. Например, Вер, Вин Вендерс а, а, направи своя филм Пина в а, а, триизмерен формат а, и това показва колко е взискателна днешната публика. Възможна е нова технология за всички. Необходимо да има стандарти и тази система да се използва колкото възможно повече. Защото това ще направи много по-лесен живота а, на филмовите производители. Не искам да се впускам в подробности, които ни станаха достояние от много заседания. Един друг проблем е свързан с, с архивите. Отново не всички проблеми а, могат да бъдат решени. Например, архивирането на 35 мм филм поради технически обстоятелства, влажност и така нататък е по-добро архивиране, отколкото цифровите архиви. И тук очакваме от Европейската комисия колкото е възможно по-скоро да се приемат стандарти, за да може да има а, кино и филмови архиви в продължение на много години, за да може тези произведения на изкуството да бъдат максимално достъпни за учебни цели, за промоционални и научни цели. Цифровизацията и архивите на произведения на изкуството от трябва напременно да а, имат възможност да направят 100 годишната история на европейското кино достояние на бъдещите поколения. Очакваме от Европейската комисия, от държавите членки помощ при организирането на филмови е, библиотеки. Тази система на достъп до европейски филми в тези библиотеки е много важна. Това, което тук е важно, е да се ускори процеса на цифровизация, така че да се осигури широк достъп до тези филми навсякъде по Европейския съюз. Един друг аспект, който бихме искали да засегнем в доклада, и това беше споменато отново от Вим Вендерци и от Роман Бутек, с когато се срещахме при, докато работахме по доклада. Аз искам да благодаря също така на Европа Синема за подкрепата им. Беше организирана конференция по тези въпроси в Париж и в Кан по време на изслушването на Европейската комисия филмовото образование се очаква с нетърпение. Това, което каза Вим Вендер, за да може бъдещите поколения да разберат значението на филмите и да не и, и да се осложнят нещата, аз намерих аз намерих един цитат от Едвин, а, Ервин Пановски от 1934-та година, а, според който няма нищо по-добро от а, киното и нищо по-мощно от киното. Така че кинообразованието в държавите членки като начин на образоване на младите европейци трябва да има два аспекта. Първо, трябва да ги накара да разберат бъдещето на Европа, това е времено една дългосрочна економическа инвестиция, защото ако образоваме публиката днес, те ще търсят ценно кино а, тази система функционира най-добре във Франция, в някои държави изобщо не функционира. Ние трябва добре да осъзнаваме това. И още един проблем, програмата Медия, за която вече говорим, а, говорихме, искаме да кажем а, много твърдо на Европейската комисия. Тази програма е подкрепил европейското кино в продължение на 20 години и тя трябва да отговори на новите предизвикателства, като например цифровизацията, трябва да даде възможност за обучение на хората днес, които използват не цифровизираните кина. Те трябва да бъдат обучени на цифровата технология, именно за това тази програма трябва да има и още една функция в Европа, а именно превода. Пре, а, филмите трябва да са на а, разположение на всички езици а, и това трябва да бъде нещо като посланник, европейски посланник в цяла Европа. Дублирането на филми е скъпо но ние ще защитим това много а, силно. Един друг въпрос е свързан с фестивалите. Фестивалите насърчават а, и утвърждават европейското кино по най-добрия начин. Искаме да подкрепим такива филми. Всичко това е включено в доклада, няма да се впускам в подробности. Един друг въпрос, който споменахме и който е свързан с изслушването, е именно бъдещето на медиите и на медийната хронология, до каква степен ние сме готови в Европа да имаме отговорен модел за да може да се гарантира а, публиката в Европа да има достъп да, а, до линейно съдържание. Именно за това трябва да помогнем на европейските филми, европейското кино. Защото по този начин ни приканваме публиката да дойде в кината. Репертуар може да се развие само ако осигурим цифровизация и същевременно трябва да подкрепим линейното съдържание, което, но трябва, разбира се, да проявим, да, да бъдем отворени и за нелинейно съдържание. И така, толкова много материал а, е достъпен онлайн на черния пазар. Не би трябвало да забравяме това. И трябва да подкрепяме не само те, а, технологичните модели, но и, и бизнес моделите, за да може европейската публика да има достъп по заявка чрез цифрова технология. Тук трябва да бъдем предпазливи когато предоставяме подкрепа за традиционните линейни и нелинейни системи. Това очакваме от Европейската комисия и от държавите членки. Според нас има място и за двете. И за линейната система, и за новото поколение нелинейни системи, но тук трябва да бъдем много предпазливи. Искам да ви помоля за помощ в работата ми по доклада. Искам да благодаря на всички, които ми помогнаха да изготвя този документ. Доклада а, може да бъде само а, от 4 страници, така че ако а, не всичко може да влезе в него, но ако говорим с силен глас от Европейския парламент. Ние заедно с комисията и държавите членки ще осигурим добър преход към цифровизацията и ще подкрепим държавите членки а, за този преход. Благодаря и подготвяйте измененията си. Благодаря, колега Борис. <clears throat> Ние ви подкрепяме от все сърце. Имам а, двама колеги, които искат да се изкажат. Моля, бъдете кратки. Госпожа Маклакин. Благодаря. Чудесно е, когато ни се представя доклад от човек, който познава сектора и се вълнува от него. В европейската кинематография работят 30 000 души ние трябва да гледаме на киното и от е, гледна точка на бизнеса. Всъщност е, това е сектор, който зависи и от интереса на гражданите. И има какво да направим, за да помогнем на сектора. Можем да ги популяризираме, също така да развиваме уменията за да, да се а, произвеждат филми тук. Трябва да използваме филмите и като образователно средство. Всъщност това е, което исках да кажа в подкрепа на извършната работа. Dankeschön, Frau Nevedalova. Ďakujem vám pekne. Ja sa Благодаря. Виждаме, че докладчика много се е постарал. Той с много страст е работил. Аз също съм съгласна с това, че трябва да подкрепим европейското кино и ще се радвам, ако в нашите кина има повече европейски филми. Става дума за европейското наследство, за цифровите, цифровото съдържание. Важно е да се подкрепят тези неща. Но финансовите ресурси, особено за малките е, кина, където се показват аматьорски филми, е, това е проблем, с който трябва да се занимаваме. Съгласна съм, че субтитрите са много важни, особено за страни, за по-малки страни, в е, които децата могат така по-лесно да научат чужд език. Освен това, трябва да се поощрят хората да ходят е, на кино. Е, така, кината ще имат повече печалба, ще, производителите на кина, продуцентите могат е, да имат повече пари, а с тези средства може да се борим по-успешно срещу фалшификатите и пиратството на тези филмови продукти. Много благодаря за този доклад. Аз ще ви подкрепя с каквото мога. Госпожа Коста. Е, е ще бъда много а, кратък. Много съм удовлетворен от доклада. А, мисля, че той е съставен много добре. Интересно е да обърнем внимание на два въпроса. Имаше проблем, свързан с насърчаване на преминаването към цифровизация и дали наличното финансиране следва да се възприема като държавна помощ. Ние трябва да вземем предвид интересите на цифровия сектор – И финансовата подкрепа, разбира се, е напълно обоснована и трябва да се осигурява конкретна подкрепа за кина, които в чиято програма е включен определен процент европейски филми. Също така трябва да помислим за финансиране за самата киноиндустрия от Европейската индустриална банка, за да постигнем баланс между методи за финансиране, между методите за финансиране и също така с оглед на факта, че американския стандарт не съответства на това, което се прожектира в много от евро... малките европейски кина. Искам да поздравя господин Борис за много пространния доклад. Много ми беше интересно да работя с киноиндустрията в моята страна. Само няколко коментара от името на групата на социалистите и демократите. Смятам, че трябва да има сътрудничество между кината, местните органи. Смятам, че трябва да се постави акцент върху този въпрос. Също така да се насърчават киноклубовете в някои страни, като в моята. Има малки клубове, които имат нужда от финансиране, или поне в началото. И за да сме сигурни, че има технология в Европейски съюз,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 това е особено важно за малките страни. Благодаря. Преди да дам думата на госпожа Силва, искам да добавя нещо, а именно, комисията се занимава с медийната програма, но в това си занимание може да се изпомни и за наградата Лукс, защото ние имахме субтитри на всички езици. Даже имахме версия за незрящи хора. Беше чудесно. Имаше 200 човека незрящи, които е, те не видяха филма, но му се насладиха по същия начин, по който и аз. С, в разговор с тези хора разбрах, че те имат същите впечатления от филма, както и аз. И аз не можех да си го представя. Те не видяха филма, не бяха го видели. А имаше много неща, които нямаше думи, имаше погледи, които говореха. И въпреки това, хората получиха същото впечатление. Е, искам да кажа с това, че Субтитрите подпомагат един пазар, който все още не съществува изцяло. Това трябва да правим. Това, което каза и колегата. На, но, в много страни, на Балканите, например, в Холандия, например, а, и винаги има субтитри. Защо хората там говорят толкова много езици? Затова в моята страна нищо не се... Няма, няма никакви субтитри, има само синхронизация. А, програмата Медиа би могла да вземе пример от нашата награда Локс и да поощри субтитрирането. Госпожа Десилва, им ви имате думата. Thank you very much, Mrs. Pack, Madam Chair. I think maybe I should start by... Благодаря. Най-напред Искам да коригирам една грешка. Програмата Медия е подкрепя както доближението, така и субтитрирането. Само, че, и това е оговорката, ние не предписваме нищо. Оставяме разпространителите да изберат езика и да решат дали да субтитрират или да дублират. Смятаме, че разпространителите са онези, които знаят от какво имат нужда за конкретния пазар. Това е въпрос и на финансовите на финансови средства и на средства, с които разполагаме. Благодаря ви за поканата. Искам да кажа, че ние приветстваме ентусиазирано доклада на господин Борис. Той хвърля светлина върху значението на цифровизацията, особено в контекста на глобализацията и факта, че, нашата, че секторът е изправен пред заплаха преминаването към цифровизацията не се осъществява както в други области. Няма дати, няма срокове. Преминаването се осъществява на етапи в зависимост от финансирането. Искам да добавя само няколко коментара, които се надявам, че са полезни. Що се отнася до новите модели на финансиране, за съжаление, те в момента не, не осигуряват приходи. Ние подкрепяме видео при, видеото при поискване в рамките на програмата Медиа и очакваме след 2-3 години приходите да се изравнят с разходите. Друг въпрос е свързан с различните практики, с които е свързана цифровизацията. Повечето филми на пазара всъщност говорят за това, че за европейските разпространители е по-трудно да разпространяват европейски филм на, на цифров носител, отколкото на 35 мм лента. Приветствам коментарите за киноиндустрията. Ние създадахме експертна група, която да анализира връзките между филмовата грамотност и образованието и ние поканихме държавите членки да определят експерти, за да разрешим този проблем и въпросът за киноклубовете беше доведен до нашето внимание и ние имаме намерение да реализираме подобна инициатива, ако имаме финансиране. Новата програма Медия се надявам, че ще реши някои от тези проблеми. С оглед на предложението на комисията в контекста на многогодишната финансова рамка няма да има достатъчно средства за да реализираме и половината от това, което възнамеряваме. Приветствам вашата подкрепа и се надявам, че заедно ще успеем да издействаме поне разумен бюджет за това, което трябва да постигнем, защото насърчаването и популяризирането на съдържанието е един от проблемите. Ние създаваме много съдържание, но в този свят, в който има много филми, много програми, най- силните, най-ясни, най-добре разпознаваемите марки са онези, които е, потребителите избират. С DVD ние се надявахме да се конкурираме с Съединените щати, но в крайна сметка се оказа, че има 25% пазарен дял. Надяваме се, че новите форми на пренос и новите бизнес модели ще ни дадат, осигурят повече възможности и се надяваме, че Европейският парламент ще гласува за тази подготвителна дейност, която ще ни позволи да изпитаме този нов модел. Смятаме, че фестивалите а, и други популяризиращи мерки са много важни. Нека да а, направя една корекция. В аудиовизуалния сектор работят милиард, милион и половина души в Европа. Годишният растеж е впечатляващ. Бих искал европейската филмова индустрия да се възползва от тази потенциал. Последното, което искам да кажа, е свързано с съобщението за държавната помощ. В момента тече публична консултация, която ще приключи през септември. И цифровизацията, разбира се, е в основата на въпросите. Така че, благодаря ви. Много се радваме, че можем да работим в сътрудничество с вас и смятаме, че този доклад ще бъде много а, полезен принос към а, препоръките, които ще представим до година. Thank you, Mrs. Avivas. Благодаря. Ако господин Пьотър Борис иска да отговори накратко или не? Please. Е, chciałem podziękować za, za te wszystkie Искам да ви благодаря за изказванията. Всички въпроси и коментари, разбира се, ще бъдат отчетени. Ние имаме е, високи очаквания към е, програмата Медиа. видео на припоискване е следващият етап, на който етап свързан с популяризирането на европейското кино. Съгласен съм с всичко казано от председателката за подготовката за лица с увреждания. Това е нещо, което трябва да направим и това определено трябва да залегне в доклада. Съгласен съм и с господа Коста. Ако искаме да подпомагаме европейското кино, ние имаме нужда да се регламентира обществената подкрепа. Защото когато... Защото ние финансираме опери, театри, но кината не получават обществено подпомагане. Това трябва да се промени. В противен случай частните кина няма да се възползват от възможността за пряка помощ. Искам да посоча, че днес, в близко бъдеще, ще бъдем принудени през следващи няколко години да запазим двойни системи. Те трябва да имат аналогови прожектори и е, цифрови, цифрово оборудване, защото ако за да се прожектират филми, произведени преди 10-15 години, е, цифровото оборудване все още няма да е на разположение. Разбира се, в е, бъдеще всичко ще бъде цифрово и още един път благодаря на всички вас за изказванията и предложенията. И сега от... Мисля, че трябва да обърнем внимание на държавите членки. Срока за внасяне на изменения е 6 септември. Така че независимо къде сте на плажа, мислете за, по тази тема или пък в киното, ако не ви е прекалено топло, може би в кино сред, в открито кино. Това е хубава идея. На 5 октомври ще гласуваме. Благодаря ви. Благодаря на комисията. В тази област ви подкрепяме напълно, в други области трябва да видим дали сме на същото равнище. С това приключваме дневния си ред, той е изчерпан. Благодаря ви, че дойдохте, благодаря на всички.